Okay, members, if you'd... Uh, Уважаеми колеги, моля ви да се успокоите, да си седнете по местата. И нека да проверим дали всички са тук и си носят картите за гласуване. Най-напред предлагам да приемем дневния ред. Не виждам някой да дава знак, че иска промяна. В такъв случай приемаме дневния ред. Продължаваме с точка 2 съобщение на председателя. Те са свързани изключително и само с економическия диалог. Или казвам с други теми, диалога, който водим с министра на финансите тук. Утре ще имаме такъв диалог с испанският министр на финансите, господин Дегуендос, който ще посети нашата комисия, мога да го кажа с удоволствие. А на 13 януари бях, беше проведена първата беше проведена втора беше проведена среща с министър финансите на Франция, която беше отложена за втори път. А междувременно секретарятът на комисията беше осъдомен, че поради непредвидени обстоятелства френски министър на финансите Пиер Московиси няма да може да присъства на заседанието на нашата комисия на 13 февруари и така за трети път отлагаме срещата с министъра. Ще се свържа с него, за да намерим нова дата за, за, за съвместна среща. Надяваме се не много далеч в бъдещето. Както значи, членовете на нашата комисия не могат да принудят някой от министрите да, ни, да посети нашата комисия, но трикратно отлагане на срещата прави доста лошо впечатление, сякаш имат нещо да крият и действително не не ни дъхва много доверие. Разбирам, че правителството има своите приоритети, но ми се струва, че економическия диалог е също много полезен механизъм, както установиха редица финансови министри. Диалог им дава възможност да обяснят проблемите си и не винаги се сблъскват с враждебна с враждебни събеседници в наше лице по отношение на Люксембург, мога да ви осведомя, че има закъснение в организацията с, а, на економическия диалог с този министр поради смяната в а, правителството и назначаването на нов министр на финансите през месец декември. Надявам се скоро да насрочим дата за срещата. И накрая по отношение на Португалия също се спускаме с известни трудности, отново свързани с промяната на министъра. А междувременната делегация на комисията ЕКОН се срещна с новият министр в Лисабон в рамките на доклада за дейността на тройката. И ще поставим въпроса с координаторите дали все пак искат да има економически диалог предвид срещите в контекста на, на тройката. Също така е важно да отбележим, че всички инструменти и механизми, одобрени в рамките на нашето пакет и два пакета, се използват ефективно с цел засилване на дебатът в Европа по всички тези важни въпроси. Действително, не можем да настояваме да се изготвят доклади за тройката, но с това да не настояваме за пълно прилагане на правомощията ни в рамките на пакет и пакета. Макар понякога да ни се струва неудобен или проблематичен, економическия диалог трябва да продължава. Както казах, е, в някои случаи този диалог се оказа много полезен, както беше случая с малтийският министр, но пък той си има вътрешна информация за начин по който работим ние в нашата комисия. И така, Продължаваме с гласуването. Гласуване на доклада относно конкурентоспособността на господин Андреас Шваб. Нека първо да проверим дали работи системата. Жан Пол. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да направя само едно малко техническо сведение. Ще помоля колегите от НДП да следват знаците на Андреас Шваб, а не на координаторът на НЕП. По изключение, моля ви, следете Андреас Шваб. Благодаря ви. Благодаря. НЕП за колегите от НДП Андреас седи ето там. Хайде, нека сега да проверим дали системата работи. На някой да си е забравил картата. Перванш. Uh, we've got one too many EPP. Имаме един член на НП в повече, двама. Пермаш, някой може ли да ти донесе картата? Така случай ще трябва да приборим броят на гласуващите от името на социалисти демократите. Съжалявам. Трябва да ги приборим. Може ли всички членове на групата на всички демократи да дигнат ръка, за да видим колко сте? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 колко трябва да са. Добре, има 13 члена на социалисти демократите. Няма проблем. Значи ще добавим и перванж, някой друг да си е забравил картата. Добре, тогава преминаваме към гласуването. Завършваме с изменение 99. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 100. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 101. За. Против. Въздържали се. Приема се. 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис. Нека да проверим изменение 17. 27 гласа против, 19 за, отхвърля се. Компромис А за против, въздържали се, приема се. Изменение 105 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 пада, компромис CR за, против, въздържали се. Нека да проверим. Гласуваме по компромис CR. One more to add in in favor. Every voted. And... Всички гласуваха, отхвърля се. В такъв случай ще гласуваме всички изменения. Изменение 136 за. Против. Въздържали се. Мисля, че и то беше отхвърлено. 137 за. Против въздържали се. Нека да проверим изменение 137. Мисля, че е същото мнозинство. Нека да проверим. Всички не гласуваха. Един глас за в повече, но все пак 23 гласа против, 22 гласа за. Отхвърля се. 138 за. Против. Въздържали се. Мисля, че резултата ще бъде същият, но нека пак да проверим.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 Добре, няма да гласуваме 117, 119 до 122 изменение. Изменение 106. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 107. За. Против. Въздържали се. Нека да го проверим. Двама колега не са гласували. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 108 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 19 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 109 за. Против въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14. Нека да проверим 110-то. Приема се. Поздравления. 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Добре. Значи винаги наделява частта с определението, но гласуваме по останата част по същество. 111 за, против, въздържали се. Мисля, че са отхвърлена, но нека да проверим. Всички не гласуваха. 22 гласа за, 24 против, отхвърля се с какво продължаваме. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против, въздържали се. Мисля, че тук гласувахте различно. Нека да проверим. Още един колега не е гласувал. Отхвърля се. 23 гласа на 23. 23 гласа за, 22 гласа против и Перван също е против, така че се отхвърля. 116 за. Против. Въздържали се. Нека да го проверим. Мисля, че го отхвърлихме тъй като има разделно гласуване. Отхвърля се. Изменени 20 на имко за, против, въздържали се, отхвърля се. 123 за, против, въздържали се, приема се. Няма да гласуваме член четвърти. Продължаваме с изменение 126. За. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. Всички ни гласуваха. Приема се. 127 за. против, въздържали се, приема се. Изменени 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ако искате да, да направим проверка, Продължаваме с компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. 133 за, против. Нека да проверим. Гласуваме по изменение 133. Приема се. Продължаваме с изменение 25 за. Против, въздържали се. Приема се. 26 за против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А. Компромис С, извинете. Добре, първо има устно изменение, внесено от либералите и зелените. Така че първо ще гласуваме текста с устното изменение. Ако, то се, ако се отхвърли, ще гласуваме без устно изменение. С устно изменение. За. Против. Въздържали се. Не можах да видя хубаво, така че ще ви помоля да гласувате електронно. Всички ни гласуваха. Отхвърля се. Явно имам проблеми с зрението. В такъв случай гласуваме разделно. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с компромис С малко А на страница 11. Компромис С малко А. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Гласуваме компромис С малко А. Отхвърля се. Преминаваме към компромис С малко Б. За, против, въздържали се, приема се. Юри 23. За, против, въздържали се, отхвърля се. Извини 45 за, против, въздържали се. Струва ми се, че беше прието, но нека да проверим електронно. Да, приема се. Продължаваме с изменени 46. За. За против, въздържали се, отхвърля се. 177 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Гласуваме електронно изменение 177. Все по-трудно става да се каже какъв е резултата. Приема се 24 гласа за, 22 гласа против. Сто за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против. Нека да проверим електронно. Гласуваме изменението на имко 32. Всички ли гласуваха? 23 гласа за, 23 гласа против. Отхвърля се. 180 за, против Въздържали се. Нека да проверим на всеки случай. Все по-интересни стават комбинациите. Още един колега трябва да гласува. Отхвърля се. 181 за. Против въздържали се. Мисля, че и него го отхвърлихме, но нека да проверим. Двадесет гласа за, 23 гласа против, отхвърля се. Изменение имко 33 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Пък ми се струва, че съм на ръба нещата. гласа за, 22 гласа против. Приехме някое изменение. Изменение 182 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим и 182 изменение. Приема се. 183 за, против, въздържали се. Нека се пак да проверим 183. Имаше разлики в начин на гласуване. Да, отхвърлихме го. 48 пада. Изменени 49 за. Против, въздържали се, приема се. Юри 28 за. Против, въздържали се, приема се. Отхвърля се. Компромис Д. В три части първа част за. Против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Странни комбинации се получават. Трета част за, против, въздържали се. Ще проверим третата част. Check that as well. One more to vote. Третата част е отхвърлена. Някой искаше да проверим втората част. Добре, нека да я проверим. Гласуване по втора част. Всички гласуваха ли? Отхвърля се. Само първата част на компромис Д е прията. Това означава ли, че трябва да гласувам нещо друго? Компромис Е. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 55-то изменение. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка, изменение 55-то. Отхвърля се. 197. Кой е за? Против? Въздържали се. Електронна проверка. Изменение 197. that's 22, 22, so that falls. Отхвърля се. 22 на 22. 199. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис F. Първо гласуваме устното изменение. Кой е за? Против. Въздържали се електронна проверка, тъй като има различна комбинация на гласовете. And that's carried. Приема се. Do we still need the split vote? Трябва ли да направим разделното гласуване? Групата на зелените какво мислят? тъй като променихме малко. Беше прието устното изменение, в такъв случай не е необходимо да имаме разделно гласуване, според мен. Изменение 58. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис Г. Кой е за? Против? въздържали се, електронна проверка, компромис Г. So it's 23, 23. 23 на 23 отхвърля се. 205 изменение. Кой е за? Против?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 Аз не мога да проумея как падането на едно изменение поди до падането и на следващото. Well, не отпада. Читам, че е различно. Нека да гласуваме 206. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. One more to vote. And that's rather heavily carried. Приема се с доста голямо мнозинство. 207. Кой е за? Против въздържали се, електронна проверка, 207 изменение. Two more to vote if you're voting. Още два му остава да гласуват, ако имат такова намерение. Край на гласуването. 23 на 23. Перванша против, така че се отхвърля. 59-то изменение. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Юри 33, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 20, извинете, 208, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 209 е оттеглено. 210. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 211. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 60. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 212. За? Против? Електронна проверка. Изменение 212. Всички ли гласуваха? Още един остава да гласува. Край на гласуването. Отхвърля се. 61. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 213 за, против, въздържали се, приема се. Имко 41 за, против, въздържали се, приема се. 214 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Струваме се, че се е отхвърля, но Гласовете бяха разпределени по различен начин. That's rejected. Отхвърля се. В началото казахте, че има двама повече гласуващи от групата на НП. Какво е положението в момента? Ние получаваме специално съобщение, когато имаме повече карти, отколкото трябва. И така, компромис хаш. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис и за. Против, въздържали се, приема се. Компромис J. Кой е за? Против, въздържали се. Първа част. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, електронна проверка, компромис J, втора част. Всички ли гласуваха? Приема се. Двеста изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 227, Минко 45 за, против, електронна проверка. Отхвърля се. машината действа по-бавно. 228 за, против, въздържали се, приема се 229 за, против, въздържали се, приема се 66 за, против, въздържали се, отхвърля се 67 за, против, въздържали се, електронна проверка, струва ми се, че се приема, изменение 67. Край на гласуването. Приема се. кое едно за. кое едно за. Против въздържали се, електронна проверка. Okay, everybody's voted. Отхвърля се. 68 за. Против. Въздържали се.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 електронна проверка, изменение 72. Отхвърля се. Имко 3 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Първо изменение е отеглено. Второ изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка. Изменение второ. Още двама остава да гласуват. Край на гласуването. Отхвърля се. 26 против. 73. Господин Шваб. компромиса Г беше доста близък резултата. Можем ли да го прегласуваме, за да сме убедени, че е 23 на 23? Съжалявам, казва председателката. Не можем да се връщаме назад, след като са влезли нови хора в залата. Не, съжалявам, не мога да го направя. Това означава да прегласуваме всичко, след като някой се е присъединил на по-късен етап при гласуването. Ние гласувахме компромиса и някой запита как върви и аз казах, че се върна на въпроса. Винаги правя проверка, когато гласуваме в момента, но не мога да се връщам толкова назад. След като се е променил състава в залата и броя на картите. Това не отговаря на процедурата. Аз се опитвам да бъда максимално справедлива. 73-та. Кой, кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Изменение 73-то. That's rejected. Отхвърля се. 74. За. Против въздържали се, същото мнозинство. 77 изменение. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се, имко 4 за. Против, въздържали се, приема се. 78 за. Oh yes, something's carried. I'm so unused to that. Um, so... 80-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се 81 за. Против? Въздържали се? Струва се, че се приема, но нека да проверим. Електронна проверка. Изменение 81. One more to vote. And that is carried. Приема се. 82. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 83 за. Против? Въздържали се? Електронна проверка. Изменение 83 Още един остава да гласува. Край на гласуването. Отхвърля се. 84 за против, въздържали се, отхвърля се със същото мнозинство. Четвърто изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Юри 9 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седмо изменение. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 8 за, против, въздържали се, електронна проверка. Имко 8, струва ми се, че беше отхвърлено, но не съм сигурна. Was... Край на гласуването, отхвърлено е. Девето, за, на докладчика, за, против, въздържали се, електронна проверка, девето изменение на докладчика, тъй като имаше леко объркване. Край на гласуването, приема се. Имко 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, Електронна проверка, изменение 92. Приема се. 10. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се, Юри 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, електронна проверка, изменение 13. That's carried. Приема се. 14 за, против, въздържали се, електронна проверка, изменение 14. That's carried. Приема се. 93-то отпада, 12-то изменение. За. Против, въздържали се, приема се. 15 за. Против, въздържали се, електронна проверка, изменение 15. Uh, Приема се. Имко 13, всъщност това отпада, 94 за, против, въздържали се, електронна проверка, изменение 94. One more to vote. Vote's closed. на гласуването. Отхвърля се. 95 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 16 в две части. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Първа част на 16-то изменение. Отхвърля се. Втора част. Струва ми се, че няма смисъл. Струва ми се, че отпада. В такъв случай гласуваме 97 изменение за, против, въздържали се, електронна проверка, изменение 97. Също се отхвърля 98 за, против, въздържали се, електронна проверка, изменение 98. Край на гласуването приема се. И така. Някой нуждае ли се от почивка, за да разбере какво точно се случва? Добре, електронно гласуване по текста с внесените изменения. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 40 гласа за, 3 против е, и 4 въздържали се. Сега гласуваме законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Sorry. <laughs> doing the clock instead. <laughs> And that's 41 за, 2 против, 4 въздържали се. Увеличи се състава. Докладчикът е, желая ли да започне преговори? Благодаря много, госпожо председател. Няма да навлизам в подробности. Искам да благодаря на всички докладчици всяко от другите политически групи. За кратко време ние успяхме да изготвим компромисни предложения. Малко не съм удовлетворен от а, това, че някои решаващи а, гла, а, изменения бяха гласувани, отхвърлени с а, 23 на 23. Искам да помоля колегите да ми дадат мандат, за да започна преговори. Председателят. Господин Ланген. Доста от измененията бяха отхвърлени с съвсем маничко мнозинство, което ме кара да считам, че е по-добре да отидем на гледане в пленарна зала. Господин Гьовелс, аз съм съгласен с господин Лаген. Ние искаме да влизаме в триалог, след като имаше толкова казартно мнозинство. Имаше доста близки резултати, това не може да се счита за становище на целия Европейски парламент. Председателят, аз разбирам направените бележки. Можем да гласуваме решението дали да се започнат или не преговори. Нека да го гласуваме. Необходими са ни 26 гласа за, за да започнат такива преговори. Моля, гласувайте. Okay. I'm closing. Край на гласуването. 33 гласа за, 12 против, няма въздържали се. Екипа за преговори е председателя или заместник-председателя, докладчикът и докладчиците в сянка. Благодаря ви много. Следващото заседание е вторник, 28 януари от 4 часа след обед.